Yes, we have to start the meeting. We are... Трябва да продължиме нашата работа. Вече сме закъсняли. Виждам, че някои са се събудили, други не. Не са много бройни събудените. Бих искал да Е, да посрещна с добре душа господин Том Беверс, председател на Комитета по заетостта и Томас Доминик, председател на Комитета за социална закрила. Първо ще дам думата на господин Беверс. Повечето членове на нашата комисия познават организацията, която представлявате и мястото, което тя заема в цялата система. Но, може би, за новите наши членове не би било лошо да обясните какви са взаимоотношенията между нас и къде е, е мястото на вашия комитет в съвета. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички от създаването по силата на член 149 от договора, комитета по заетост изразработва Европейската стратегия за заетост за съвето. Първо, за Лисабонския, а, Лисабонския дневен ред, а сега за стратегия 2020. Имаме 17 годишен опит в координиране на политиките на държавите членки в областта на заетостта, но разбира се не може да има един модел за всички. В а, момента Коми, комисията излезе с годишния си преглед и ние в момента а, подготвяме заключенията за съвета и а, за съвета на министрите по а, труда и заетостта и след това за а, срещата на високо равнище. След като комисията излезе с проекто препоръките, ние ги разглеждаме, променяме ги преди те да се превърнат в препоръки на съвета. Ние също така проследяваме приложението на тези препоръки чрез инструмента за надзор и отбелязваме постигнатия напредък. целта е политиките да бъдат наистина обсъждани в дълбочина и да бъдат облечени в съдържание. Тази година вече направихме преглед на от гаранцията за младеща, задача с която бяхме натоварени е, специално. Е, допълнителни прегледи и анализи ще бъдат направени през е, след, следващите месеци. Работиме е, в тясно сътрудничество с е, други комитети за образованието, обучението, е, законодателството, свързано с данъчните разпореди в областта на труда и други. Също така имаме задълбочено сътрудничество с социалните партньори, особено по, при подготовката на европейския сем, семестър. Пора когато трябваше да се а, изработва стратегията 2020, ние а, създадахме а, работна група за проследяване на работа. В, а, трябва да вземаме е, решения, които да съответстват на е, решенията на различните е, съвети на министрите. Вероятно знаете, че в момента се извършва междинен преглед на стратегията 2020 за изменения на известни разпоредби, свързани с европейският семестър и в момента обсъждаме промените, които биха могли да бъдат внесени. Също също така предостав, предоставяхме на, на съвета по а, труда и заетостта нови препоръки. Бих, бих искала също така да привлеча вниманието ви върху насоките, които бях, бяхме публикували. Те а, разгръщат а, насоките които ще съпътстват развитието на цялата политика по заедостта. Също така обаче се позоваваме на всички мнения и които биват предадени и от вашата комисия. като Целта на тези насоки е да бъдат същевременно широобхватни, но и прозрачни и лесни за прилагане. И сега няколко думи за нашият дневен ред за 2015 година. Знаете, че Европейския семестър вече започна. Пазара на труда не е устойчив, има, няма достатъчно търсене и много от гражданите на Европейския съюз са застрашени от загубване на съответни професионални умения, така че Нашия анализ доказа, че трябва да се продължат задълбочените реформи. Те обаче изискват много а, време, а също времено предвижданията са, че трудовият пазар няма да се промени значително през следващите е, а, месеци след господин Томас. I'm really happy. Госпожо председател, господа депутати. Сега ще ви запозная с Комитета за социална защита. Това е комитет създаден през 2000-та година. Имаме предвид пенсиите и благосъстоянието. Имаме два основни стълба. Единият от тях е европейския семестър, а втория е тематична работа общо разбиране на социалните предизвикателства, пред които сме изправени и политическите решения. Ние работим в духа на политиката по заетостта. Ние, е, ние наблюдаваме как се прилагат определени препоръки в областта на социалната защита, включително пенсиите и благосъстоянието. Ние е, правим предложения до съвета и обикновено те са в основата на крайните препоръки, които се приемат от съвета. Нашата е, работа е необходима за целия процес, и е комитета като такъв е единствения компетентен орган в областта на социалната защита и социалното приобщаване. Ние правим тематични прегледи и задълбочени изследвания в областта на пенсиите и също така и по ефективността на системата за социална е, защита. Миналата година разработихме три основни е, доклада. Е, първо, е, необходимостта от дългосрочни здравни грижи. Е, второ, ефективността на отпуснати финансови средства. Тази година публикувахме доклада до, до е, трябва, ние се занимаваме с проблема между пенсиите, с е, застаряващото население и работихме е, с колегите от економическия съвет по устойчивостта на пенсионните системи. Ние изпратихме доклади до съвета преглед на социалните системи, предложение за социална политика и втория доклад е годишния ни доклад по социалното положение в Европейския съюз. Възоснова на нашите основни инструменти за мониторинг на социалната защита. Миналата, миналата година, 2014, беше много важна за нашата работа ние правихме е, средносрочен преглед на стратегията Европа 2020. Нашите възгледи е, бяха отразени в проекто становище е, и бяха представени на съвета ЕПСКО през октомври. И, и ние искаме по-балансирани е, правителствени разпоредби. През миналата година и въобще през годините на кризата ние, ние се умяхме да координираме економическата и бюджетната политика на държавите членки, като, засилва, като се засилва социалното измерение. Днес ние е, правим тази година преглед на стратегията 2020, като поставим ударението на приобщаването, е, като националните приоритети са ключови. Фокусираме се върху преориентацията на стратегията, прилагането на реформите, които са необходими, за да върви напред Европейския съюз. Е, програмата 2020 доказа своята ценност. Това е катализатор за реформи. Трябва да има фокус върху прилагането на реформите. Това иска време. Е, продължава все още да има пропуск стъпки в, в прилагането. Е, едно от основните документи, подкрепени от съвета, е засилване на управлението, субсидиарността на държавите членки, анализ на стратегията за социална защита и социално приобщиване. Трябва европейския семестър да бъде балансиран с интегрираните цели на стратегията 2020, като приобщаващия растеж трябва да бъде един от основните стълбове. Това предполага сътрудничество между ЕПСКО и ЕКОФИН и засилване на сътрудничеството, основано е, в областта и на пенсиите. Ние изготвихме становища и по ключови, становища, ключови е, показатели за заетостта и приемането на документа беше много важно за политическата видимост и е, социалните предизвикателства. Ние е, редовно ще преразглеждаме така наречения скоборд като един основен инструмент. Ние приветстваме интегрирания подход, който е включен в е, е, пакета за економическото управление. Новата комисия обеща е, да постигне резултати по социалното измерение. Ние се отнасяме много сериозно към това ние се отнасяме сериозно към приобщаващия растеж, но бъдещата фискална консолидация трябва в по-добре, по-голяма степен да отчете социалните последици от политическия избор. Економическите, е, по, економическата полза от инвестиции и конкурентоспособност. Новата комисия подчерта своето намерение да наблюдава економическото развитие и координацията на економическата политика. За нас това е много важна цел, но ние, че за да се постигне тя, трябва да имаме най-добрите инструменти, същински интегриран подход, оценка на макроекономическата политика, заетостта, социалното развитие и за това се търсят най-подходящите инструменти. В заключение, три послания искам да отправя днес. Е, предвид е, е, намеренията на Комисията за инвестиции, социалните инвестиции трябва да, имат, да бъдат приоритет и целта за инвестиции винаги трябва да бъдат съпроводни с социалния аспект. Ако ние трябва винаги да прилагаме общите си социални цели и е, ценности. Трябва да се подобри начина за постигане на социално развитие и да има то същия потенциал, както макроекономическото развитие в е, същински дух на интегрирано политическо. Е, е, благодаря ви. Е, благодаря много за встъпителните изказвания. Сега ще пристъпим към изказвания на координаторите за първи въпроси. Е, госпожа Мариан Шатие за НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател, е, за изложенията, които направихте. Много уместни, много интересни. Имам въпроси имам въпроси. Първо, е, въпросът ми е, е към е, господин Беверс. Вие казахте, че проучвате развитието на безработицата сред младите хора и прилагането на гаранцията за младите хора. Успоредно правихте ли проучване на инициативата за заетостта на младите хора? Това са две политики, които са много близки като инициативата за заетостта на младите хора е само засилване на гаранцията за младите хора в зоните в най-затруднено положение. Задавам ви този въпрос, защото на място виждам много голямо объркване на всички политически нива. И мисля, че е драматично, че нашите държавни и правителствени ръководители бяха толкова открити към инициативата за заетост на младите хора, обаче е, създадоха объркване в съзнанието на хората. Искам да знам какво е истинското положение. На второ място в тази комисия ние се борихме за да получим 20% от Европейския социален фонд е, за борба срещу бедността и социалното приобщаване. Е, какво е положението? Какъв е вашия скорборд? И на трето място – и тук трябваше да се проведе люта битка, е, за да не се смесва Европейския социален фонд с кохезионните фондове, да не се сливат тези фондове. Какво е вашето мнение? Е, как се е, освоява Европейския социален фонд? За момента по-скоро говорим за неговото приложение, не за освояване. Какви са проектите на място с цел освояване на средствата? Второ място, развитие към компетентности. Много говорихме е, за признаването на професионалния опит. Е, е, от 15 години говорим за това. Виждаме, че нещата не вървят. Според вас, какво трябва да се направи, за да се стимулира и то има предвид е, е, трудещите се, които имат дълъг трудов стаж, е, как да ги стимулираме да поискат признаване на този професионален опит. Uh, Благодаря много. Ще дам думата сега на Юта Штайнрок от Социал-демократическата политическа група. Благодаря много за това, че заставате днес пред нас. Благодаря за вашите думи, е, е, колежката Мартен Шартие, Марен Шартие постави много близка нам тема младежката безработица. Другата, която ни интересува е, е трайната безработица в е, Европа. Какви конкретни мерки предвиждате за целенасочено преодоляване на тази безработица? защото тези хора не само трайно напускат трудовия пазар, но и обществото ни политиката на економии съсипа много неща в Европа. Спешно се нуждаем от инвестиции. Господин Доминик, казахте, че задължително плана за инвестиции трябва да съдържа социални елементи. Къде според вас са възможностите за промяна, за влияние в тази посока? Какво предвижда комисията в това отношение? къде можем да направим нещо всички ние. Господин Доминик, отново е, говорихте за пенсиите и за застаряването на обществото и че нещата трябва да бъдат балансирани. Какво имате предвид? Имате ли конкретни идеи, конкретни предложения? По отношение на работата на комисията миналата седмица излезе годишния доклад за социалните и и економически цели. И в края четем, че страните с е, добри социални структури и, възмор, и организации по-добре се справят с кризата е, добре познат факт. Защо не могат всички, във всички държави членки да се направят подобрения в тази посока? Сега давам думата на Рина Роня Кари, от кое. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за изказванията бе интересно да чуем какво правят е, вашите звена. Говорихте за европейския семестър, който играе важна роля в държавите членки. Мисля, че трябва да се вгледаме в основната структура на европейския семестър, защото и комисията и ние говорим по този въпрос, но може би трябва да внесем промени начина на действие на економическото управление е, да включим в европейския семестър социални компоненти, да разгледаме нивото на социална закрила. Е, забелязваме, че големите макроекономическите параметри, като бюджетният дефицит, е, са от първостепенно значение, но какво да сторим така, че да отчетем и особеностите на социалните компоненти и заедостта? Нека те не бъдат подчинени на бюджетния дефицит. Трябва да създадем работни места. Предвиждате ли нещо в момента? Благодаря, казва председателката Лаура Агея РТД. Е Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата ни гости за встъпителните изказвания. Убеден, убедена съм, че е, можем да почерпим от вас и бъдеща информация. Имам въпроси и коментари по повод е, чутото на пер... и конкретно ситуацията в моята страна, да речем младежката гаранция в Италия. До тук не постигнахме абсолютно нищо. Инструментът просто не работи. Не получаваме достатъчна информация по този въпрос, просто това средство се оказва недостъпно. Дали ние грешим или просто на място, или просто липсва координация? координация между тези, които поставят задачите и тези, които ги изпълняват. Защото има държави, в които е, този инструмент постигна чудесни резултати. До момента обаче в Италия той почти не се използва и просто потъна в дебрите на бюрокрацията. В този смисъл трудно може можем да го използваме. Предпочитаме да се откажем от него. Е, след това привеждането в съответствие към общите економически или макроекономически цели е, говорехме на времето за структурната реформа, структурна реформа, говорим за правилна бюджетна политика, е, за спазване на определени показатели, за максимална задлъжнялост на обществото, но какво става с социалното измерение? Всички тези економически аспекти изтласкват социалния компонент в ъгъла. Е, това измерение трябва да присъства, но очевидно економическите и бюджетни компоненти имат преимущество. Економическите цели явно са задължителни а, и това се отразява и на социалните цели. И още нещо. В пенсиите, пенсиите съставляват огромен проблем в Италия. Ние имаме минимална пенсия, която е далеч под екзистенц минимума. А когато хората се пенсионират предсрочно, E quindi ecco anche in questo senso qualche informazione più su come le cose potrebbero in effetti. Всички пенсии са изключително ниски. А сега да чуем отговорите. Ще първо господин Бейверс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на координаторите за поставените въпроси. Ако позволите, ще започна с младежката гаранция и младежката безработица. Вече споменах, че ние в ЕМКО следим при изпълнението на младежката гаранция много отблизо. Разрабо... Имаме конкретни показатели за следене, но до момента имаме три преразглеждания на младежката гаранция и във всички от 28-те държави членки се обръща внимание на тези въпроси. С картината е доста шарена, което и може да се очаква. Някои държави е, вече постигат конкретни резултати. Имам предвид препоръки за този тип гаранции. Други държави е, тръгват от съвършенно различна отправна точка. Е, още повече, че понякога наистина става объркване между младежката гаранция и инициативата за младежка заедост, особено в страните, където няма а, финансова подкрепа от инициативата заедост. Налага се да се предприемат по-убедителни действия, за да ги накараме е, също да прилагат е, младежките гаранции, а пък е, други държави, които съвсем основателно получават тази помощ, трябва да гарантираме, че реформите, които те провеждат за прилагане на младежката гаранция, са също устойчиви по характер. Е, и да доведат до резултати преди края на прилагането на тази инициатива. Така че младежката гаранция трябва да бъде форма на структурната реформа, насочена към устойчивост, устойчиво развитие. Предлаганите средства са предназначени за стартиране на реформата, но това не е краят. Това е целта ни е гаранция, че ще продължим още дълго да работим за младежката гаранция и младежката заетост. Тази пъстра картина наистина сочи, че някои държави отбелязват по-голям напредък, отколкото други. Но това, което много от държавите започнаха да правят е да създав, справят, създават ам, нови партньорства, нови контакти на местно ниво, връзка между учебни заведения, образователната сфера и бизнеса, изграждане на мостове между обучението и заетостта. И наистина в някои случаи резултатът не е незабавен, което според мен е нормално, но в държави, където Предизвикателството е наистина сериозно, смятам, трябва да изчакаме още малко преди да очакваме първи резултати. Мога обаче да ви убедя, да ви уверя, е, че нашите е, структури, новите структури, новите партньорства, не зная как е в Италия, са наистина стъпка напред в що се отнася до популяризирането на младежката гаранция, наистина в някои държави не се прави достатъчно за информирането на младите хора относно възможностите. Европейския социален фонд, там ние не участваме толкова активно, но несъмнено има връзка между фонда и европейския семестър. В този смисъл за нас е важно да знаем как нещата, как държавите членки използват предоставените средства. Наистина се надяваме, че ще насочат вниманието си към основните приоритети, посочени в семестъра трайната безработица и въпроса за придобити и консолидирани умения. Това са за мен са много тясни въпроси. Е, трябва да се опитаме да преборим трайната безработица и това може да стане по линия на развитие на економиката. Сега, това не е точно ресора на нашите министри, но има наистина някои важни аспекти. Ефективни политики за трудовия пазар и трябва да започнем от началото. Искам да кажа, никой не излиза в трайна разработ... безработица веднага. Първо, това е в... за определен срок, така че трябва да се опитаме след кратък срок да върнем безработните на трудовия пазар, давайки им е, умения. Има държави и членки, полагат усилия ам, за своевременно прогнозиране на рискови професии в този смисъл. Мисля, че можем да посочим добри примери в това отношение, за да убедим други страни да последват този пример. Що се отнася до семестъра и баланса, мисля, че поначало тук няма нужда от ново балансиране. Създадената система с европейския семестър по принцип позволява равнопоставено третиране на економическите и социални компоненти, но прилаганите на практика политики са тези, които трябва да се балансират. Същото се отнася и за политическия избор, който се прави в рамките на семестъра. И тъй като е, може би полека-лека излизаме от кризата, вече се отваря място за това трябва чрез нашите политически избори да гарантираме баланс. Несъмнено има връзка между някои компоненти в част от семестъра, например процедурата за макроекономически дисбаланс. Е, от тук трябва да включим и съответния набор от социални и економически показатели, както каза Томас, трябва да установим по-тясна връзка между двете системи, така че те да не се разглеждат е, като нещо самостоятелно, а като форма на интегриране на политиките в рамките на европейския семестър. Мисля, че за сега това мога да кажа. към мен бяха поставени различни въпроси. Първо, е, пакета за инвестициите на комисията и неговите социални измерения. Това влиза от части с социални схеми за борба с настоящите проблеми. И понеже заговорихме за дългосрочната безработица, нещата са пряко свързани с програмите за социална защита трябва да бъдат оформени така, че предоставяйки ресурси, ние даваме възможност да се търсят решения. За дългосрочната безработица се нуждаем от програми, които отчитат положението на всички, ця, цялата тази работна сила, която а, застарява, отчитайки конкретната ситуация на хората, давайки възможност на хората да останат а, да работ, работещи, т.е. Да, да, не, да не стават безработни. Това е въпрос, който присъства в вижданията на Комисията за модернизацията на програмите за социална защита. Това е в центъра на нашето внимание по отношение на дискусиите за пенсиите все в този дух. Имаме джентлменско споразумение, че работещите е, трябва да се съгласят на по дълъг трудов стаж, но държавите членки могат да решат сами как ще организират съобразно своето положение схемите за социална защита. Има две възможности предвид променещите се демографски параметри. Това също трябва да се има предвид, ако говорим за усъвременяване на е, схемите за социална закрила. В рамките на семестъра ние разбира се винаги се съобразяваме с общи социални ценности, които имаме в Европа. Е, по повод споменатата от италианската депутатка минимални пенсии. Ние трябва да от да обърнем е, внимание на това какви придобивки ползват европейските граждани. Има определени граници, в които трябва да осъществяваме е, социалните мерки и придобивки е, специално в областта на социалните ценности. Трябва да продължим да работим и това ще бъде на нашето внимание през следващите месеци като комитет. И последния въпрос в социалното измерение в е, контекста на европейския семестър. Томас вече, е, е, Том вече каза, през 2013 година проведохме много подробна дискусия за економическите и социални показатели. Мисля, че и миналата година имаше дебат в парламента. Добра отправна точка. Това, от което се нуждаем сега, и това е волята на комисията да продължи да обединява социалните и макроекономическите аспекти трябва да обединим тези процедури с другите съществуващи процедури. Мисля, че в комитетите предстоят непосредствено дискусии по този въпрос, които ще бъдат докладвани в комисията. Благодаря. Благодаря много. Госпожа Блинкевичуйте. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на господин Беверс и на господин Доминик, които ни представиха дейностите на комитетите, които оглавяват. И, две, и двата комитета изработват препоръки в дадени области за определене насоки на заетостта, преглед на системите за социална социално осигуряване и социална защита в отделните държави членки. Но а, Държавите членки обаче имат ли достатъчното политическа воля, за да прилагат препоръките, които ви им предоставите, господин Бевер. Помена, че може би трябва някакви мини, <clears throat> минимални обвързващи стандарти, които да бъдат а, спазвани от държавите членки. Аз също смятам, че е необходимо, особено когато става дума за гаранцията за младеща. И втори въпрос. Когато предвиждат и предвиждат предвиждате ли наистина да обсъдите последиците от иммиграцията върху заетостта? самата аз. Много се радвам, че имаме възможност да се придвижваме свободно в Европейския съюз, но това създава и потоци. В крайна сметка хората иммигрират не само от една държава, а друга, от е, място, където има застаряващо население, там, където са нужни повече млади хора. Така че аз мисля, че би било много интересно да се проучи това. Е, също така заетостта, социалното изключване, бедността са неща обаче, които непрекъснато а, е, набират а, е, мащаби в Европа. Какво мислите? Какво можем да направим за децата? Има много а, голям брой деца, а, жертви на бедността в Европа, но трябва нещо да направим. Трябва нещата трябва да бъдат е, изкоренени в основата си. Да, има гаранция за младите, но това не е достатъчно. Има деца, които просто е, се раждат бедни и продължават да живеят бедни. Така че трябва нещо да се направи, трябва да помислиме, защото ние живееме на най-богатия континент в света, а се сблъскваме и имаме все още много е, деца, които са жертви на бедността от самото си раждане. Госпожа Мала. Благодаря госпожо председател. Господин Беверс, ние не споделяме вашия оптимизъм и то а, по никой от темите, кои, за които а, говорихте. Вие казахте, че кризата а, е вече зад гърба ни. Не е вярно, макар и да има някакво просветление, знаеме, че ни очакват все по тежки и трудни времена. Знаеме, че социалното осигуряване се финансира от държавата. Всички държави са в дефицит, всички са задлъжняли и нещата не, не се променят и няма и да се променят. Всичко това се финансира и от труд, от труда, от работната ръка. Същевременно в нашия комитет отчитаме непрекъснато увеличаване на безработицата. Така че ние чакаме от вас да ни предложите едни нови енергични мерки, които да бъдат коренни, да внесат коренна промяна, а не само козметични промени. Господин Доминик, не споделям вашето виждане, когато говорите за модернизиране. Според мене, това, което вие предвиждате е, че пенсионерите в бъдеще ще се пенсионират на възраст, която вече няма да им позволява да се радват на плодовете от на своята пенсия. Тоест, пенсионера ще бъде мъртъв пенсионер. Същ, същевременно нашето общество се развива и а, а, върви по принцип към по-добро качество на живот и по-добро качество, по качествено пенсионно време. Така че мисля, че пенсията трябва да, бъде, е, да се получава на възраст, когато човек е все още в състояние да се облагодетелства и да се възползва от това. Господин Балас, два въпроса. Дали вашите комитети са проучили е, възможността за, е, за компенсиране и за е, взаимно управление на безработицата в Европа, както, например, това става в Съединените щати. И второ, а, а, е, продължителността на живота е все по-голяма. Същевременно и а, е, пенсионно, а, пенсионирането също се отлага в а, времето, но Предвид непълният работен ден, предвид различните подходи в различните държави членки, предвид това, че работодателите не приемат или не наемат възрастни. Като казвам възрастни, трябва да имаме предвид какво точно, за какво точно говориме. Ем, работещи на 58 години във Франция практически много хора вече не работят. Непрекъснато се казва, че трябва да, да работиме по-дълго, да работиме повече и така нататък, но трябва и да можем да го направим но същевременно производителността на, на, на, труд, на, на труда е все по-голяма и същевременно а, това води до намаляване на а, ефективното работно време. Така че би трябвало да се направи на един анализ на съотношенията между тези различни фактори. Господин Беверс. Що се отнася до препоръките, специфични за всяка една отделна страна? ние в е, е, подсигуряваме е, препоръки, които да бъдат много ясно разписани, лесни за изпълнение и същевременно проследяваме начина по който те се изпълняват. Разбира се обаче, политическата отговорност е е, прерогатив на държавата членка и държавата членка е, трябва и може да използва тези препоръки като един политически лост за решаване на проблемите си. Това, което ние можем да направим е просто да съветваме държавите членки, да им посочваме известни насоки, които бих, по които биха могли да тръгнат, но в крайна сметка политическата отговорност е прерогатив на държавата членка. Колкото до миграцията и емиграцията, знаеме, че трябва наистина, дадахме си сметка, че трябва да се проведе една по-задълбочена дискусия по всички аспекти, свързани с трудовата миграция в Европейски съюз и да се изработи една много по-стройна и проактивна политика. Това може да най-вероятно ще стане до края на 2015 година. Миналата година обсъдихме възможността за създаване на система за обещетение при безработица, която да е, е общо европейска. В момента обаче нещата са на равнище академична дискусия. Все още Европейската комисия не е излезла с някакво е, предложение. Ние по принцип добре познаваме различните схеми, които се прилагат в отделните държави и членки. Не сме изработвали заключения, но аз подготвих един доклад за съвета на министрите, който, в който се посочва какви биха могли да бъдат положителните страни от създаването на една общоевропейска система за обещетение при безработица, тъй като системите или така както се прилагат в държавите членки са много разнообразни, много сложни. Но тук става дума за не за всъщност за технически проблем, а по-скоро за политически проблем. Колкото до ем, Е, естеството на трудовия пазар. Има в някои държави членки трудовия пазар е отворен за всички. А, е, а, е, всичко зависи, но има, има разбира се, случаи в и държави членки, в които са, се инвестира много малко в по-възрастните трудещи трудещи се, така че а, тук също е един а, проблем. който, из, който може да се реши чрез а, реформа на целия трудов а, пазар. Виждаме, че в някои държави е, членки нещата се променят и благодарение на работата до известна степен на нашия е, комитет, държавите членки имат възможност да се получат от добрите практики в е, другите страна. Господин Доминик. Раз, няколко въпроса бяха създадени, зададени, но можем да ги обеданиме в това какво е, какви са социалните последици на реформите. Е, и диску, дискусията относно пенсионната възраст е много красноречива за това. Значи трябва да промениме цялата система, защото ако искаме хората да работят до по-напреднала възраст, ако искаме да имаме един наистина активен пазар на на труда и ако искаме хората да остават на пазара на труда до по-късно, то нещата трябва да се а, променят. Това може да стане чрез модернизиране на целите е, схеми и системи за социално осигуряване. Е, като тези е, реформирани системи трябва да отчитат новите моменти и промени, които управляват а, пазара на труда. Това означава, че трябва да се инвестира допълнително в а, тези схеми. Да, а, имам бедност в Европа, правилно почет. И всъщност това, което трябва да направим е да избягваме репродуцирането на моделите на бедност в Европа. За това трябва да има отворени модели на координация. Изработили сме доклад относно бедността сред децата, чието и препоръките, съдържащи се в този доклад, имат за цел да да се превърнат в а, нещо като показатели, по които могат да бъдат отчитани резултатите а, е, от реформите, провеждани в отделните държави членки. Благодаря ви. Благодаря ви. Предстои гласуване. Muchas gracias. Yo seré rápido. Um... Е, съвсем накратко искам да задам е, конкретен въпрос е, във връзка с препоръка. Препоръка от миналата година. Препоръка в случай, че предприятията са в фалит. Имаше процес от 18 месеца. Е, това беше прието през март миналата година. Въпросът е да се създадат стандарти за престолга и за да се насърчат ръководителите на предприятията. Искам да ви задам въпрос. С каква информация разполагате е, по приложението на тази препоръка? и да насърча самите нас да бъдем способни, както направихме и при предприятията в Алит, да направим същото и за физическите лица. Е, казвам това, защото е, има изключителни разлики в законодателството за фалитите, за юридическите и за физическите лица но е, има международни организации, които искат да се разработят норми. Примерно в Франция има специални законодателни разпоредби, е, защото 150 е, хиляди, 100 хиляди в Германия, е, по-малко от 100 хиляди в Испания са засегнати. Така че има важен проблем има лична трагедия на хората е, е, и във връзка с ипотеките. 400 хиляди е, фалират. много често възрастни хора са били изгонени от къщите им, защото внуците не могат да плащат ипотеките, които те са подписали. Освен това, тъй като лихвените проценти на ЕЦБ бяха ниски, бяха насърчени тези ипотеки. Така че е, бих искал да ви насърча да мислите за 6000 човека, които починаха. Понякога хората задлъжняват за цял живот е, в економически и търговски смисъл. Това е много неподходящо за всички. Господин Доминик има думата. Това е основна тема за бедността. Е, бедността на гражданите. Ние трябва да наблюдаваме е, положението. Вие намалявате дълга на домакинствата. Това е, предполага бъдеща бедност. Това е една от точките, която ние включваме в нашите анализи като комитет по социална закрила, но трябва допълнително да се работи, е, за да се разработят препоръки, кои са, най-доб... кои са най-добрите начини в Европейския съюз да се предотврати подобна ситуация. Okay, uh, Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана. Мисля, че за нас беше много полезно да ви слушаме и е, винаги сте добре дошли. В 10.15 пристъпваме към гласуване. Thanks for, Okay, we'll start the voting. Uh, пристъпваме към гласуване. We start with the uh, globalization adjustment. Uh, пристъпваме сега по приспособяването към Европейския така, гласуваме по Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Начало на гласуването. Благодаря ви. Край на гласуването. Има един глас повече от Народната партия. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Сега пристъпваме. Е, втори документ за Европейския фонд за приспособяване на глобализацията. Картер Пилър. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега третото писмо от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията Арселор Митал. Начало на гласуването. Благодаря. Край на гласуването. Приема се за. Сега пристъпваме към Европейската инвестиционна банка. Компромис А. а кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф първи. Шесто изменение от Штайнрук за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7, Хави Лопес за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да. Да, проверяваме. Един глас в повече за Народната партия все още остава. Приема се. Изменение 8. Томас Ман. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение Томас Ман за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение Томас Ман за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. 16-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Про, електронна проверка по 16-то изменение. За. Край на гласуването. Приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се, мисля. Двадесет девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 30 изменение за, против, въздържали се, приема се. 31-во изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. А, нека да направим проверка, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. 32 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 33-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 34-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то изменение за, за, против, въздържали се, приема се, компромис е, да. за, против, въздържали се, приема се, изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ж за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 50-то изменение. един глас повече за Народната партия. Приема се. 51 изменение за, против, въздържали се, приема се. 52 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. 54-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 55-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 56-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 57. Може би трябва да гласуваме още веднъж, ако обичате. Отново един глас в повече от Народната партия. Да, отхвърля се. Петдесет и седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за. Против въздържали се, приема се. 59-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 60-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по проекто становището с измененията за, Против. Електронно гласуване, разбира се. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Един глас повече от Народната партия. Приема се. Promotion of employee finance. Насърчаване на финансовото участие на трудещите се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по този устен въпрос. За. Електронно гласуване. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. А, сега за назначенията в управителния съвет а, на ИТИ. Тайно гласуване. Тайно гласуване. Е, ще се броят само гласовете за. Значи или гласувате за, или не гласувате. Първия кандидат е Ян Андерсон. Тайното гласуване започва. Ако не гласувате за, не гласувате изобщо. Благодаря. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Тридесет гласа за. Сега Едит Бауер. Начало на гласуването. Край на гласуването. 39 гласа за, за Едит Бауер. Жан-Франсуа Мезиер. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 гласа за господин Мезиер. Сара Паркин. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 гласа за, за госпожа Паркин. Mm. Mm. mm, yeah. Uh, the result of the vote is as... Резултата от гласуването е следния. Ян Андерсон 30, Едит Бауер 39, Жан-Франсуа Мезиер 22 и Сара Паркин 17 гласа, което означава, че първите имена са Андерсон, Бауер и Мециер – Е, това са нашите кандидати, които ще бъдат представени на председателския съвет. И така, благодаря. Край на гласуването по този въпрос. Mm. Mm.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 След две минути ще работим по предложението за работниците по море. Ако искам тишина в залата преди да започнем, защото това е много важен доклад за нашата комисия. The... Така. Заседанието продължава след гласуването. И незабавно давам думата на докладчика по директивата за е, морските работници. Докладчик е госпожа Елизабет Море Шаркие от Народната партия. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Euh, euh, тази сутрин се спираме на проекто доклад по директивата на работниците по море. Pardon. Excusez-nous. Il s'agit d'après. Извинете. Според е, този текст трябва да се подобрят условията за труд е, на лицата, които работят на кораби, е, които плават под флага на Европейския съюз разглеждането на този текст е изключително важен и засява като общо пет директиви. Първо, директивата за защитата на трудещите се при фалит на работодателя, директивата по създаването на Европейски социален комитет, директивата, установяваща обща рамка за обучение и допитване до трудещите се, директивата по сближаването на националните законодателства във връзка с колективните уволнения и накрая директивата по запазването на правата на работниците при трансфер на предприятие. Така че това са пет големи европейски директиви. текстът засяга пет големи европейски директиви. Всъщност ние се връщаме към проекто директива, която се провели в нашата комисия по заедостта през април 2014 година. Е, колегата, който е, тогава работеше по доклада, трябваше да работи в е, изключително кратък срок, защото изтичаше мандата на предишния парламент, поради което не му остана време за допитванията, които трябваше все пак да направи трябваше да се допита до различни партньори, е, които от своя страна нямаха достатъчно време да участват е, и не се постигна и съгласие с докладчиците в Сянка. Междувременно, от април 2014 година до сега, какво сме направили? Първа точка. Самото положение се промени, защото социалните партньори, е, синдикатите, ЕДФ във Франция и корабособствениците първоначално не се бяха споразумели по текста, но е, те почувстваха, че, е, тази тема, че по тази тема ние сме поели много сериозен ангажимент, че ще се върнем към темата при следващия мандат на парламента проведох дълги преговори и накрая постигнаха споразумение, по силата на което има много важен баланс между защитата на работниците, подобряването на условията им на труд, като се отчита спецификата на този економически отрасъл. Това споразумение беше поздравено от всички политически партии по време на обмена на мнения през, на 2 декември 2014 година. Лично аз се допитах до социалните партньори. Разбира се, работих и с Европейската комисия, но също така от самото начало взех при сърце необходимостта да събера всички колеги от различните политически партии, докладчици в сянка, с които извършихме много конструктивен обмен на мнения и специално държа да благодаря на Анес Югериус за социалистите и демократите Ангерике, за консерваторите Ара Турнат за либералите, Патрик Воря за е, е, либералите, Джин Ламберт за е, зелените и накрая представителя на групата на Европа за свобода и демокрация. Много беше важно да споделим цялата информация, с която разполагаме към тогавашната дата. Политическата ни цел е да направим по-привлекателен морския отрасъл. Е, това е отрасъл с бъдеще е, за Европейския съюз. Има документ от 2007 година за количествено и качествено увеличение на работниците, които работят по море, е, като се подобрят е, условията им на труд и като се отчитат спецификата на тяхната работа. Отново благодаря на Европейската комисия, на социалните партньори и естествено секретарията на нашата комисия. Благодарение на тях успяхме да свършим цялата тази работа. Искам да почерта и колегата Зонта, който отсъства днес поради заболяване. Искам да се спра специално на някои изменения, които изцяло повтарят като го спазват постигнатото споразумение между социалните партньори, Имам предвид измененията след девето изменение. Тук ние повтаряме буквално споразумението между социалните партньори, защото това е много голям напредък в първо изменение напомняме економическото значение на малките средни предприятия, които създават работни места. Те създават 85% от новите работни места в отрасъла в целия Европейски съюз. По изменение второ искахме да подчертаем, че става въпрос от напускане на ситуация, при която се извършва дискриминация между работниците е, за сметка на работниците по море, в изменение трето ние искахме да подчертаем, че тази дискриминация се задълбочава поради наличието на страни, е, при които се правят изключения и дерогации, а в други страни е, не е, е имало такава практика. В изменение 6 ние искахме да подчертаем необходимостта от общо подобряване на условията на труд на работниците по море. Изменение седмо е важно, за да могат да се проведат определен вид консултации, особено при уволнение на работници, осново при обучение или при информация, която трябва да се подава на всички работници. Новите информационни технологии са много важни в случаите, когато е, екипажа е в открито море или извън от е, своята е, родина. Това е, са основно измененията, които внесохме. Отново повтарям, че това е нова директива, за да се избегне дискриминацията на отрасъла на а, труда по море. Отново и благодаря за тази дискусия. Юта Штайнбук има думата сега. Моите задължения е, и също за е, да говоря се пред вас, а и госпожа Ангериус, кой ме помоли да изразя мнението на нейните избиратели. избиратели. Е, крайно време е да се сложи край на тази дискриминация за мореплавателите и моряците. Социалните партньори са предложили компромисно предложение, което отчита спецификата на този вид труд и предлага възможност за привеждане в съответствие на директивата. Госпожа Морен Шатие пред взема предвид тези предложения, така че имаме възможност да се запълнят тези празнини. Социал-демократите приветства това предложение. Агнес Унгериус благодари изрично и на социал-демократическата политическа група и на госпожа Морен Шартие за чудесните, чудесния доклад. Ние сме за по-добър диалог между работодатели и работници и насърчаване на заетостта в морските професии. Надяваме се да се стигне до бърз резултат и приемане на измененията по директивата за наше общо благо. Господин Герике има думата. Първо, благодаря на госпожа Моран Шартие От самото начало работихме много добре по доклада. Той ни бе представен миналата седмица. Благодаря и на комисията за тесния контакт с социалните партньори, в резултат на което се е родил един балансиран текст. Миналата седмица и аз говорих с много представители на морските професии, но и с малки и средни предприятия от германските крайбрежни градове мнозина казват, че законодателството за моряците трябва да има трансгранична европейска е, дименсия, измерение, което ние споделяме. Трябва нуждаем се от единни стандарти за моряците без оглед на държавата, в която са наети. Но всичко, което създадем като разпоредби, трябва да е практически изпълнимо, особено за малките и средни предприятия. Не, бижда, не бива да пораждаме допълнителен економически и бюрократичен натиск върху нашата синя економика. Така че ние трябва да създадем правила, които да не допускат а, нелоялна конкуренция. Ние трябва да не допускаме нахлуването на предложения и кораби от трети страни. Трябва да създадем ясни и едновременно с това гъвкави правила, които зачитат правата на моряците. Нека да създадем такива разпоредби, че да създадем съответна база, така че да можем да дадем попътен вятър на нашата на всички работещи в морето. Тогава ние ще подкрепим предложението. Групата Алде има думата. Благодаря преди всичко аз също първо да благодаря на докладчика за свършената работа. Напълно подкрепям казаното относно необходимостта и важността на тази директива. Като цяло смятам, че проекта на проекто доклада е много добър. Социалните партньори вече го чухме. Е, искат да се постиг... постигнаха съгласие по този доклад. За нас е важно да зачетем това споразумение, което и прави нашия докладчик. Има обаче тук там е места, където от проекто доклада се отклонява малко от споразумението взаимодействието с социалните партньори. Ние като парламент е, в цялост и нашата комисия конкретно трябва да обърнем особено значение на социалния диалог и участието на социалните партньори. С тази директива имаме директив, съгласие между партньорите, затова ние трябва да проявим зачитане към това споразумение. Смятам, че този доклад е един вид изпит за нас, дали можем да действие при зачитане на социалните партньори и социалния диалог или не. Това е което, което аз мога да кажа по работата за доклада. Като цяло смятам, че проекто доклада е много добър и очаквам с интерес и готовност по-нататъчната работа по него. Джин Ламберт от Зелените. Благодаря. Исках само да се включа в благодарностите на за зачитането на социалните партньори, а също и да кажа да изразя нашето съгласие с предложенията на докладчика. Та цел, е, ние може би ще имаме още едно-две изменения от наше име в допълнение на вече направените от докладчика. Тициана Беги. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа докладчика. Разгледахме директивата с идеята гарантиране на равни права и равен доход както в морето, така и на сушата. Това е особено важно за малко, малки и средни предприятия, които е, трябва да гарантират правата на работещите. Подкрепяме докладка, докладчика, но ще направим и наши предложения по този въпрос с цел гарантиране на безопасността на труда, здравето и живота на работещите. Това е необходимо и за работещите в сферата на рибарството. Нека продължим по този начин. Председателката, благодаря. И от тук насетне какво следва? Срок за изменение 29 януари на 1 април ще приемем доклада в комисията, а плен, гласуване в пленарна зала април или май, но преди това се извинявам, е, госпожа Тарния има, е, искаше думата. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да кажа, че съм е, докладчик в сянка от в ам, Комисията по рибарство. Искам да кажа, че насочеността ни е еднаква. Това несъмнено ще облегчи работата на госпожа докладчика. Тя свърши чудесна, балансирана работа, която подкрепяме. Това е много важно. Вчера бе казано и в Комисията по рибарство. Трябва да зачитаме решенията на социалните партньори. Така че хората, работещи в морето, трябва да получат подобаваща защита по балансиран начин между държавите членки, да не се постига и нелоялна конкуренция и с други професии, на което ставаме свидетели в момента. Налага се е, да се променят някои закони, за да няма нелоялна конкуренция. Много е важно да дадем едно рамо на младите хора, защото общо взето в рибарството сектора се оплаква от липса на подрастващи на следващо поколение. Председателката, благодаря, това бе наистина полезно. Госпожа Моран Шартие, желаете ли да кажете заключително, да направите заключително изказване? Благодаря, госпожо председател. Е, бих искала да благодаря на всички колеги, които се изказаха от името на техните политически партии и в частност е, на докладчика в Сянка Е, е, между нас и докладчиците в Сянка е, трябва да регулираме нещата, когато се разглеждат измененията и евентуално компромиса, който ще можем да постигнем заедно. И за да отговоря на забележката на Юта Штайнтрок, искам да кажа, че бих искала този проекто директива да се обсъди в постоянната работна група между държавите членки и Европейския парламент. Когато говорим за социален диалог, е добре този директива да бъде обсъдена и в тази работна група. На сърце ви благодаря за това, че работихте в конструктивен дух. В заключение, бих казала, госпожо председател, смятам, че споразумението, което се постигна между социалните партньори, беше труден диалог, защото беше диалог между корабособственици и екипажи, ни кара нас, като политици, също да намерим начин да вървим напред и накрая да гласуваме текста, който ще защитава интересите на екипажите, които работят на кораби, които плават под европейски флаг председателката. Благодаря много. Аз също съм убедена, че това е изключително важен доклад. Сега можем да продължим към с точка 13 от нашия дневен ред. Разглеждане на рамката за економическо управление. По този въпрос ще дам думата на докладчика госпожа Ане Сандър от групата на ЕНП. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала първо да благодаря на администрацията и нашите съветници, които спомогнаха за изработването на това първо становище, което е мое първо становище в качеството ми на европейски депутат. Това е съобщение за комисията ЕКОН, която ще е, излезе с инициативен доклад относно съобщението на комисията за е, преразглеждане на рамката за економическо управление. Е, Порта sur l'avenir du cadre de la... Текста има за цел да очертае бъдещето на рамката за економическо управление предвид целите за растеж и развитие. Целта е да постигнем бюджетна и економическа координация при спазване на правилата, разбира се, но същевременно да създадем условия за социална координация, за да може да създадем необходимата и необходимата за Европа заедност. Економическото управление трябва да има по-социални аспекти, по-социално лице, защото отвъд парично економическата координация целта ще бъде да създадем заетост. По този начин нашите граждани ще се почувстват по-ангажирани с европейския проект. Сега, в, от, от една страна учертах съществуващата рамка и предложих някои нови методи за управление с цел рамката да включва повече социални аспекти. Предложих да се организират заседания между съвета по труда и социални въпроси и ЕКОФИН, за да разгледат специфичните за отделните страни и препоръки в економическите, социални аспекти и аспектите свързани с заетост. Второ, да се интегрират социални показатели в а, таблото за а, социални проблеми. По този начин ще може да се отчете социалното а, приложение и социалните последици от макроекономическите промени. Второ, поставих а, акцент върху препоръките, които всяка година Европейската комисия отправя към държавите членки. Днес, тъй като се стремиме към нов економически растеж, рамката трябва да бъде гъвкава и интелигентна, и да, и да съдържа е, всички добри практики. Независимо дали препоръките са економически или социални, държавите членки трябва да незабавно. Те не трябва, тези препоръки не трябва да се разглеждат като санкции, а като дългосрочни инвестиции. Защото само чрез борба с безработицата на младите благодарение на специфични инициативи и насърчаване на трансграничната мобилност, портала Еурс, улесняване дейността на малките и средни предприятия. Само при прилагането на тези мерки ще можем да постигнем растеж и по-пълна заетост в Европа. Тази, тази реформа обаче може да се проведе само ако се води постоянен диалог с заинтересованите страни в е, отделните държави членки на европейско равнище и с е, социалните партньори. Те трябва да бъдат е, активни участници в изработването на европейския семестър, за да има той социални измерения. Нещата трябва да се предотвратяват, а не да се опитваме след това да се справяме с последиците от кризата. Чрез раз, раз, развитието трябва, трябва да стъпва на, и на социални реформи и да се създадат необходимите социални е, условия за е, развитие на економика на благоденствието. Това е, е, колеги. На ваше разположение съм, за да чуя вашите мнения по това становище. Ще взема предвид всички ваши забележки и от името на ЕС, е, социалистите и демократите господин Гутиерес. Благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчика за този, тази първа версия на доклада. Аз поделям много отказаното от нея. Вярно е, че за мен е този доклад е от огромно значение, особено в началото на нашия мандат, защото ако искаме да преразгледаме економическото управление на Европа, което почива на два двупакета, шестопакета и Европейския семестър. Трябва да видим какви са последиците върху в, върху заетостта. Така че всички реформи и корекции трябва да бъдат въведени колкото се може по-бързо. Да, този доклад не трябваше да бъде само становище. Този доклад трябва, трябва да доказва, че смятаме, че социалните, социалната област, социалните аспекти са също толкова важни, колкото и економическите. Просто за да докажеме, че нашата роля и нашето място е на едно ниво с това на водещата комисия ЕКОМ. Целта е европейските и национални политики да работят в синергия за постигане целите на стратегията 2020. Обаче сме свидетели на това, че е, това не се получава. Какви бяха целите? Целите бяха с растеж и социално благоденствие. Но наистина трябва да се организират съвместни заседания на ЕКОФИН и ЕПСКО, защото ако не можем да съчетаеме насоките, директивите и да се, те да се разглеждат заедно, то просто едната е, едната област, едната насока ще бъде първостепенна, а другата второстепен. След приемането на шесто пакета си дадахме сметка, че когато една държава членка а, намали дълга си, дефицита си, а, резултатите се виждат много ясно и много бързо. От друга страна, ако друга а, държава до докара безработицата си до 25% и а, увеличи своя дефицит, последиците трудно се наваксват. Така че на много, е, много, много, е, много е важно да а, правиме много точен анализ на последиците от прилаганите мерки. Като Европейския съюз трябва да играе роля, която да е равнопоставена с тази на останалите институции крайна сметка имаме междуинституционално споразумение и ако решенията се отдалечават от а, препоръките и съветите на парламентите, то нашата роля е отслабва. Аз мисля, че и отделните национални парламенти трябва също така да участват по-активно в координирането на тази финансова управленческа рамка. Но становището на комисията всъщност не е нито подкрепено, нито узаконено, ако мога така да се израза, от парламентите на държавите членки и на Европейския парламент. Комисията казва, трябва да се направят е, бюджетни ограничения и да се в еди каква си област а в крайна сметка ние сме представителите на гражданите, така че е, гражданското общество трябва да участва много по-активно, защото гражданското общество на, на, на практика е изключено от този процес и, и нашите граждани го чувстват и това само а, налива вода в мелницата на популизма и национализма. Важното е наистина да има диалог, един, абсолют, един активен диалог, един диалог, който ще позволи на гражданското общество да участва в а, определянето на управленческата рамка. Така че, госпожо, това е вашът, вашия доклад е една отправна точка и можем да работиме на тази основа. Надепски from the ECR group. Шарел. Продължаваме с докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съдокладчик по този проект доклад. Е, в е, първия вариант има много интересни неща, особено във втората част. Ние сме съгласни с тях. Лично аз поне съм съгласен, но имам известни съмнения по първата част от проекто доклада. Например, по точка първа вие сте включила положителна оценка на процеса по координация, т.е. координация на нашите економически политики. Аз мисля, че ние всички сме съгласни, че Економическия растеж в европейската економика е въпрос на далечно бъдеще когато правим оценка, може би няма да дадем отрицателна оценка, но все пак трябва да помислите малко. В нашата група не всички смятат, че е, е, има автоматична връзка между координация на европейско ниво и економически ръст. И затова аз смятам, че е много важно от ключово значение е да се е, подчертае казаното в е, втора точка, а именно оценка е, на е, всички инструменти, с които разполагаме, били те два или повече. Е, е, подобно наказаното до тук, искам да се спра сега на десета точка от доклада ви. Ние искаме да се задълбочи и засили европейския семестър. Това е въпрос на демократична отчетност и всъщност по-скоро на демократичен дефицит. не би трябвало да засилваме механизмите си за координация на европейско ниво, защото това ще доведе до отслабване на собствените ни национални парламенти. Е, тук е, в тази комисия говорим за социални права и тук ние в нашата комисия трябва да запомним, че именно в националните парламенти хората знаят от какво се нуждаят избирателите в техните избирателни райони. Е, бюджетни въпроси и прочие ако това се изнесе на европейско ниво, това само ще увеличи усещането за е, демократичен дефицит в Европейския съюз. Разбира се, че аз съм съгласен с вас, че Европейския парламент е, трябва да вземе отношение по всички въпроси, свързани с координация на управлението. Но не смятам, е, че нашето участие тук по някакъв начин ще балансира наличния демократичен дефицит. Не знам дали още трябва да се говори за задълбочаване и засилване на европейски семестър. По-скоро това трябва да говорим за ограничаване на европейския семестър. Ола Торнес, докладчик Сянка от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на докладчика за хубавото становище, за важните точки, свързани е, с рамката по економическо управление. Аз съм напълно съгласна с нашия докладчик, е, когато подчертаваме нашия ангажимент към рамката за е, европейско економическо управление и продължаващите консултации. Споделям възгледите на докладчика по европейския семестър, конкретните препоръки за отделните страни. В допълнение аз споделям призива на докладчика за по-близък економически диалог между държавите членки и комисията, за да се увеличи демократическата отчетност. Аз намирам, че нашата роля като комитет по е, заетост и социални въпроси е да се намери и подчертава е, економическата гледна точка в този доклад, в това становище. Ние е, като комисия по заетостта имаме намерения, е, които са по-важни от всички останали. Създаване на работни места, както подчертава и докладчика в проекто становището си, трябва да продължи економическата консолидация. Доверието в економиката е основа за частни инвестиции, които от своя страна са основа за създаване на работни места, защото много европейци са без работа. Това е отразено в становището и аз високо оценявам това. Като цяло е, съм удовлетворена от проекто становището. Е, има само изменения във връзка с продължаваща економическа консолидация е, за създаване на работни места и важната роля на малките и средни предприятия във връзка с създаване на работни места. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Не виждам представителката на Ангуе. Тук ли е? Така случай веднага Моника Ман за зелените. Филин Данк, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за дадените разяснения. Трябва обаче да кажа, че за нас зелените е, е по... гледаме доста критично на това становище от една страна, защото анализа, както вече се цу, малко се разминава с действителността, като четем първото изречение, че тази мрежа допринася за устойчиво интелигентно развитие. Ние се нуждаем от а, ясни факти, а тук фактите а, се като факти се цитират всъщност целите. И някои пък формулировки вече изостават от решения взети било в тази, било в друга комисия. Ние говорим за качествени работни места, за устойчиво развитие, докато тук се говори за растеж и работни места да, трябва ясно да се каже, че говорим за нещо повече от конкурентоспособността за целите за Европа 2020, защитата на климата, борбата с бедността, това е важно. Инвестициите и структурните реформи са необходими и те основателно са посочени. Така че трябва да говорим за социални инвестиции, а при структурните реформи се нуждаем от уточнение. Не става дума за повече дерегулация и либерализация, а за изграждане на устойчива социална система в държавите членки. Това са аспекти, които наистина трябва да уточним. Съгласна съм с пасажа за социалните показатели. Искам изрично да почетая е, факта, че се говори за обмен на добри практики. Много е важно включването на местните и регионалните партньори в държавите членки, защото там е в, при постигането на целите от 2000, за 2020 могат да се родят много добри практики. Друг въпрос е демократичната отговорност и привличането на, европей, на социалните партньори е, от една страна и от друга страна на гражданското общество в европейския семестър. Вчера говорихме много по този въпрос. Предходната комисия обеща по-сериозно включване на гражданското общество е, в целия процес и очакваме е, насоки в това отношение. Надяваме се това да стане сега. Мога да ви уверя, че до 30 януари ще внесем своите изменения в срок председателката. Благодаря, Лаура Агея от ЕФДД. Е Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата за направения анализ. Ние като движение с познатия ви характер искаме да отправим някои критични бележки. Първо, не става дума да за това ние самите да сме доволни. И не бива да наценяваме своята роля при вземането на политически решения защото в много случаи приетите по тази политика мерки само засилват дисбаланса в обществото и не допринася за по активното участие в процесите. Структурни реформи, добре, но може би все пак би било добре наистина да помислим и за социалните партньори, защото тук се губи гражданското измерение, а губи се и интересите на нашите съграждани. Вярно е, че е необходимо да споменем младежката безработица. Мисля обаче, че трябва да се спреми на други форми на безработица. Младежката безработица не е най-насъщния ни проблем, може би много по-тревожна е дългосрочната безработица, особено предвид последните кризите от последната година, тя се разрасна. Младежката безработица ме кара да кажа колко е важно да просто да се създават нови работни места, да се създаде възможност за създаване на нови работни места. Визирам малките и средни предприятия Европейската инвестиционна банка в много случаи не предоставя подобни кредити за малки и средни предприятия, а само крупни инфраструктурни проекти. А това означава, че малките и средни предприятия губят важни за тях средства. А след това за трансграничната мобилност. И тук ще кажа, много хубаво това може да бъде шанс да се поднамери работа другаде в цяла Европа. Има 2 милиона свободни работни места. Тоест, младежите несъмнено могат да пътуват да отидат там, където могат да намерят работа. Нека да какво ще стане. Всички от страните в криза да тръгнат към други държави членки. Аз се надявам самите държави членки да си решат проблема и да създадат работни места. Защото мобилността е хубаво нещо, но нека дадем възможност на държавите членки да създадат работни места защото ако ще превърнем Южна Европа в пустиня без работа и напусната от населението си, това не е решение. И както вече съм имал случай да кажа, важни са превентивни действия, а не да лекуваме болника. Но тъй като вече болестта се е разразила, тук трябва да мислим за правилно решение. Тоест, можем да говорим за превенция, след като излекуваме сегашното заболяване, което е очевидно, а не е, е след като започнат да измират от глад децата на бедстващите семейства. Едва след като укрепим системите за социално подпомагане, тогава ще говорим за превенция. Сега обаче се нуждаем от спешни средства за страните в криза. Председателката, благодаря, ще дам отново думата на госпожа Сандер, ако имате да кажете нещо по повод и слушаните коментари. Давам ви думата. Мерси, шер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, скъпи колеги, за положителното отношение и за вашия принос към текста. Ще продължим обмена на мнения по различните въпроси, диалога, европейския семестър, начина по който може да бъде усъвършенстван този инструмент. Това са се теми, които ще обсъдим и допълнително. Бих искала само заключение. Да ви кажа какъв е календара. Економически Комисията по економически въпроси удължи срока за разглеждане на този доклад, така че бихме могли да разполагаме с повече време и а, съответно да обсъдиме измененията в а, комисията. В момента се опитвам да го реда. Мисля, че това би било полезно за всички, всички нас. Срока за е, внасене на изменение е 30 юни и аз съм на ваше разположение за контакти в е, многостранен и двустранен характер. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря много. Срока за изменение е 30 януари и предвиждаме на 26 февруари приемане в е, нашата комисия. Ако има е, някакви изменения, ще бъдете своевременно осведомени. В... Ще продължим след обедното заседание в 3.15, е, така да се каже втора глава от днешното ни заседание. Благодаря на всички за активното участие до тук. Очаквам ви в 15:15. 15, в 3.15 и 15 за следобедно заседание.